Good evening, ladies and gentlemen. Uh, welcome everybody. Добър е, ден, дами и господа. Добре дошли на срещата с е, комисар Отингер. Ако обичате, служете си слушалки, защото аз ще говоря народния си език полски. Дами и господа, за мен е удоволствие да посрещна сред нас комисар Йотингер на специалното заседание на парламентарната комисия по правни въпроси. Извънредно заседание. Ние първоначално планирахме да се срещнем с господин Йотингер следващата седмица през заседанието в Страсбург но поради е, други ангажименти господин е, комисар няма да може да присъства. От друга страна, е, ще, при нас ще дойде комисар Юрова. След публикуването на, на съобщението на комисията за реформата на авторското право, искахме да обменим мнения с господин комисаря. Първо, благодаря ви, господин комисар, че дадохте възможност да се състои подобна обмяна на мнения. Искам да се извиня от името на нашия председател, който не може да присъства, защото е на заседание на НП в Прага. Но има достатъчно заинтересовани депутати, които ще участват в цялостната работа по реформата. Комисията по правни въпроси ще е водеща в доклада за тази реформа. Ние ще се обърнем също така за съвети към колеги от други парламентарни комисии по култура, по за вътрешния пазар, за научни изследвания и така нататък. Имко, Итре и Култ. Но, както казах, нашата комисия ще е водещата. И отново благодаря, че сте сред нас. И заповядайте. Имате думата да ни представите планираната реформа за авторско право. Първо е законодателен документ, а именно регламента за трансгранична преносимост на онлайн съдържание в рамките на единния пазар. Ако може да попълните подробностите в така общата картина, която до някъде ни е известна, по отношение на какво ще е взаимоотношението между потребителя и е, притежаващите авторски права. Заповядайте, имате думата. Господин председател, е, уважаеми депутати, дами и господа, благодаря ви за проявения интерес и за времето, което ми отделяте на настоящото заседание. То се състои реално в деня, в който комисията излезе с е, съобщение за законодателното предложение за регламент – То ще бъде е, разгледано в е, Страсбург. В Нью Йорк има среща на по тематиката телекомуникации. Доста министри от Европейския съюз ще присъстват. И за мен ще е добре и е важно да мога да координирам действията ни там. Добре ще е, че следващата седмица парламента ще може да обсъди този въпрос. Няма да мога да присъствам на срещите в Страсбург. Изключително важно е да обсъдим съобщението преди да започнем по-нататък с законодателната работа следващата година. В съобщението от е, комисията съвсем е, прозрачно се е, споделят намеренията за законодателното предложение от страна на комисията за хармонизиране и модернизиране на авторските права в цифровата сфера. Това възнамеряваме да направим следващата година. В втората половина на настоящата година извършихме ред консултации. Получихме и много реакции от страните членки, от отрасъла, от граждани, от потребители, от е, инстанциите, занимаващи се с е, закрила на потребителите и така нататък. През пролета и през лятото ще излезем с а, няколко законодателни предложения. Първо те ще бъдат обсъдени, след това ще стигнат и до парламента и е, съответните парламентарни комисии и специални групи ще имат възможност е, плодотворно да обсъдят предложенията на комисията. Също така се надяваме, че ние ще сме в състояние да отразим вашите становища в най-голяма степен. Днес се представяме предложението, свързано с трансграничната преносимост. Това е първата стъпка по пътя за модернизиране и извеждане на авторските права за цифрово съдържание на европейско ниво. Какво имаме предвид? с преносимостта искаме да улесним живота на европейските граждани в вече толкова цифровизирания свят. Дали живеят Варшава, Прага, Париж, Атина или Берлин, те ползват непрекъснато подобни услуги и различните и хората пътуват в Европа по различни причини. В момента преносимостта, мобилността не винаги са гарантирани, както и щедростта. Ако отидете в Люксембург или в Италия, или ако сте на почивка в друга европейска страна, е много важно да има преносимост на услугите потребителите имат своите договорни права и задължения за плащане, е, било то за музика, видеоигри, филми, е, телевизионно съдържание, спортни предавания, всичко се включва всъщност е, за съдържание, онлайн съдържание. И доставчика на подобни услуги и на съответните цифрови платформи обикновено предоставя това цифрово съдържание в страната, откъдето е съответния гражданин. И тези услуги не са достъпни, когато потребителите пътуват в съседни страни, било то по работа или за почивка. Те не могат да имат достъп до тези услуги и за нас това е едно изоставане от темпа на времето. Те си плащат, гражданите си плащат за цифрови услуги и е контрапродуктивно да има пречки е, пред е, мобилността на цифровите данни, защото те оформят и част от качеството на живота ни. Регламента нормално не се налага да бъде трансформиран в националното законодателство, а бива приложим директно. Затова все повече граждани предпочитат да се използва този инструмент, за да могат директно да се възползват от подобни услуги. Тоест, когато е, отиваш някъде в чужбина е, по работа или на почивка, да можеш да ползваш тези часове или дни, за които си платил и в други страни. Ние искаме защото така ясно да кажем, че искаме законодателството за авторско право да бъде изведено на европейско ниво и да стане прозрачно. Има 10 законодателни текста, прияти в рамките на 14 години. И като се има предвид каква е картината на цифровите услуги в момента, голяма част от текстовете а, не са валидни. Следващата година ще излезем с ред законодателни предложения. Някои въпроси са доста успорвани и деликатни. Ще се разгледат и те следващата година, затова и е много важно да чуем вашето становище, за да има и добър баланс между интересите на различните заинтересовани страни. Всичко това е част от една индустрия на творчеството, авторските права на творците и на предоставящите съдържание. Певци, музиканти, журналисти, автори на книги, на сценарии, режисьори, актьори, драматурзи, всички, всички творци. Притежателите на авторски права, които често са издатели или телевизионни компании, също са и заинтересувани от тази тематика. Заинтересувани са също така и гражданите, които искат справедлив достъп до онлайн съдържание. И този достъп не следва да бъде ограничаван. Необходимо е да се установи дали е, е правилно съотношението, правилно равновесието между различните аспекти на авторското право, лицензи, е, една справедлива система на заплащане, съответните изключения. Необходимо е също така да се хармонизират тези изключения в е, цялата верига на плащанията. Е, това е свързано и с изпълнението на споразумението от Маракеш. Ние също така трябва да предоставяме справедливи е, услуги на справедливи начала за хората с е, увреждания, включително текст, текст и данни. Също научните изследвания, анализа, оценката на големи обеми данни, сега се извършва много по-ефективно с помощта на информационни технологии, но въпросът с авторските права и заплащанията и в тази област трябва да бъде уреден. Научно-изследователски институти е, университети и училища трябва да бъдат отделени на, от една страна от чисто търговските интереси в обработка на подобни данни. Затова в нашето предложение искаме да направим така, че изключенията за европейското дигитално ни авторски права не са различни в различните страни членки за хора с увреждания, за научни изследвания, за образование, следва да има такива изключения. И е, те трябва да бъдат хармонизирани. А, що се отнася до това как а, е, да избегнем а, е, кражбата и неправомерното ползване на творчески услуги, как да направим така, че когато се установи незаконно съдържание, то може ефективно, то да може ефективно да бъде отстранено от мрежата, затова са ни нужни съответните инструменти. Ще приключим скоро с консултациите за онлайн платформи, където засягаме не само творческото съдържание, но то е основна част от тези консултации. Търсим също така да установим и къде има нелоялна конкуренция и дали е необходимо да има някаква регулировка. Европейските ценности. Тук е, си остава една въпросителна, за това трябва ли да бъдат регулирани тези неща. Гражданите, има граждани, които не, не смятат, че трябва да има обща регламентация, а нещата да се разглеждат за всеки отделен, отделен случай. Но все пак Новите платформи, новите доставчици имат своята економическа роля и тук трябва и често се опира и до въпроса за цифровите авторски права. За това, може би, трябва да се преосмисли законодателството на европейско ниво, за да има по-ясна правна сигурност и възможност да се е, регулират и подобни случаи в бъдеще. А що се отнася до преносимостта, обръщам се към вас с молба да ни подкрепите. Целта на регламента е съвсем ясна. Всич... До 2017, а не в някакво неясно бъдеще, този регламент да влезе в сила. Страните членки са на различни мнения. с ваша помощ има голям шанс да получим мнозинство в съвета. После. Когато има прозрачност, ние това искаме да обявим сега, че през 2016 ще излезем с законодателен текст, да преди да формулира комисията текста, вашите мнения и вашите очаквания могат да бъдат застъпени, вложени в този текст. Благодаря. Бързо дякую. Много ви благодаря. Уважаеми господин комисар, благодаря за това, че ни представихте предложението. Много беше интересно да чуем вашите планове. Зададохте посоката на развитие от тук нататък. Представихте предложението, което днес беше обсъдено и предложението, което ще се появи през идната година. Искам да ви обещая, че ние ще бъдем във връзка с вас, ще следим онова, което се случва и мисля, че е, ще сътрудничим добре. Сега ще приканя колегите да изкажат своите позиции, тъй като сме се събрали за размяна на мнение. Госпожа Реда. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар. Толкова бързо дойдохте, след като се публикуваха новите планове. Много се радвам, че веднага дойдохте тук, за да обсъдите предложението с Комисията по правни въпроси. Дълго чакахме за това първо предложение, свързано с цифровия единен пазар. Относно преносимостта, това е изключително комплексен въпрос, е, сложен. Мисля, че предложението на комисията е мащабно, то представлява добър опит да се реши проблема с геоблокирането. Освен това смятам, че е, графика, който сте начертали, датите също са реалистични. Имам обаче един въпрос, за да разбера малко повече за това понятие преносимост. Е, исках да разгледам и съобщението за авторските права, но нека да се върна към първия си въпрос – Предполагам, че целта на директивата за преносимостта не е да се премахне настоящия достъп до съдържание. Да си представим, че аз съм абонирана за Netflix в Германия, но в един конкретен момент съм в Белгия. Значи, предполага се, че трябва да мога да гледам онова, което Netflix предлага в Белгия – в регламента се казва, че ще мога да гледам белгийското съдържание, но ще мога ли да гледам и германското съдържание? Или преносимостта означава, че ще гледаш програмите, които се предлагат в страната, в която постоянно живееш. Това не разбирам. Внесете малко повече яснота. Още нещо, което много ми харесва в предложението. Има конкретно изявление, че договора между доставчика и потребителя на съдържание трябва да бъде ясно разписан и написан. Ако обаче има някаква възможност нещо да не се регулира чрез договор между двете страни, какво ще стане тогава? Искам да кажа няколко думи във връзка с договора от Маракеш. Колегата Андерсен работи по, по този въпрос. През декември ще има предложение договор от Маракеш да се вгради в европейското законодателство. Какви са плановете в тази връзка? Кога ще има законодателно предложение в тази връзка? Като цяло съм много доволна, че можем да разговаряме с вас. Преди да има конкретно предложение за авторското право, мисля, че трябва да се съберем още веднъж. Благодаря, каза председателя. Следващия оратор, госпожа Ханибол. Благодаря. Благодаря на комисаря за това, че дойде тук, за да ни представи това толкова важно законодателство. Да се надяваме, че то ще се появи в недалечно бъдеще. Благодаря и на всички, които са дошли на днешното заседание. Естествено, радваме се, че подобни предложения най-накрая се появяват. Проявявам голям интерес към графика. Сега говорите за преносимост. Кога ще се появят останалите мерки? Не знаем коя точно комисия ще се занимава с, с другите мерки, но би било добре да разберем малко за бъдещата ви програма. Важно е, освен това, за потребителите и за творците, за всички, които работят в този сектор, да се внесе яснота, тъй като тези предложения ги засягат. До сега имаше голяма доза на яснота, затова може ли да ни кажете какво ще се случи от тук нататък, тъй като това са само първите стъпки. Имам и някои въпроси, които са малко по-конкретни. Цялото предложение е раздробено. Не казвам, че това е неправилно, но сте решили да карате на парче. Защо това е така? Защо не ни представите едно или две големи законодателни предложения? Естествено, много аспекти трябва да се разгледат тук но тъй като сте избрали този път, се притеснявам да не пропуснем нещо. По-конкретно за преносимостта. В доклада, който ни беше представен, не знам дали всички са го прочели, се казва, че онлайн съдържанието ще се предоставя или срещу заплащане, или без заплащане. И трябва да се уточни държавата по местожителство на абоната, както и държавата, където се намира доставчика. Има различни практики по отношение на телевизията, на интернет. Държавите членки имат много разнообразни практики и условия, процедират по различен начин – Знаете, че ме ме засяга най-вече BBC. BBC предоставя безплатно съдържание. Има обаче други услуги, които ще бъдат платени. Искам да попитам дали сте направили някаква оценка на въздействието в тази връзка, как ще проработи всичко това на практика. Още няколко въпроса, които са малко по-широки по своето приложно поле. Говорите за времева рамка от 6 месеца. Смятате ли, че този срок ще е достатъчен за бизнеса? Знам, че регламента няма да внесе мащабни, е, значителни промени, но дали, дали времето е достатъчно? И накрая, тъй като говорим за бъдещето и юрисдикцията по отношение на авторското право, смятате ли, че някъде в обозримо бъдеще трябва да има законодателство по отношение на авторското право. Благодаря, казва председателя. Сега ще дам думата на комисаря да отговори на тези въпроси и след това ще имаме втори кръг с въпроси. Заповядайте, господин комисар. Wir kennen die höchst Знаем, че има много интереси, които са замесени тук, особено що се отнася до хармонизацията на авторското право и неговата европеизация. Същото въжи и за създаването на цифров единен пазар цифров Европейски съюз. Много интереси се засягат тук. До последната минута имаше министри, които отговарят за, за авторското право в държавите членки, е, министри на културата, министри в е, други области, с други портфели, които се свързваха с мен, искаха да разговарям. Вие ще видите това, когато отидем на триалога. Като цяло, цифровия единен пазар е много популярен. Модернизацията на авторското право в интернет получава подкрепа. Когато стигнем обаче до конкретните аспекти, позициите много се разминават. Говорихте за постепенно предлагане на, на законодателство, за, за работа на парче. Мисля, че ако бяхме предложили един голям законодателен пакет, щяхме да си навредим. Ако караме стъпка по стъпка, ще можем да видим реакцията на евродепутатите, на държавите членки и ще можем да видим как да адаптираме нещата. Така ще избегнем по-големите конфликти. Мисля, че много може да се постигне в следващите три години. Искаме националните органи, които се занимават с цифровото съдържание, да играят все по-малка роля. Това е основната ни задача. Знаете, че евроскептицизма нараства, навсякъде има призиви за това да няма повече Европа, призиви за това да има ренационализация на различните политики – Въпросът обаче е следния. Трябва ли да се вдигат огради в сектора на, на цифровото съдържание? Ще бъдем пределно предпазливи. Не искаме да променяме компетентността тук, искаме да променим правилата. Европейския съд ще има ключова роля, но компетентността на националните съдилища няма да се накърнява. До такава степен, до каквато те отговарят за авторското право. Ще модернизираме всъщност самата съдебна практика. Що се отнася до, до BBC, ние искаме най-доброто за всички. Искаме най-доброто и за BBC. Не знаем дали всички са толкова е, благонамерени, като, като нас. Съдържанието трябва да се предоставя безпроблемно и от е, частния, и от публичния сектор. Аудиовизуалните услуги са, са много важни в тази връзка. Следващата година, през юни, ще направим ново предложение, което ще бъде важно, според мен. Целта ще бъде образователния и културния характер на телевизията да се запази, независимо по какъв начин ще се предоставя телевизионно съдържание. Що се отнася до преносимостта, надявам се, че законодателството ще влезе в сила в средата на 2017 година, след около 18 месеца, за да може всички да се приспособят в рамките на предвидения срок. Ако парламента демонстрира желание да работи бързо, и ако самите предоставящи съдържанието не се противопоставят, новото законодателство за преносимостта на онлайн съдържание трябва да влезе в сила в рамките на две години. Не е твърде дълъг срок, но мисля, че това е една постижима цел. Много ясно сме заявили, какво искаме да правим в комисията в следващата година. Повечето от инициативите искаме да ги представим преди лятната вакансия. Май, юни, юли. Тогава ще се появят мнозинството от предложения, за които говорих или загатнах. Аз самия съм бил депутат, говорим за регионален парламент, 26 години съм бил член на регионален парламент и уважавам депутатите и тяхната работа. Знам, че различните комисии ще трябва да се произнесат, да работят сътрудничество. Надявам се, че сътрудничеството ще е добро, за да не станем в крайна сметка с твърде много готвачи в кухнята ако мога така да се изразя. Защото процеса на приготвяне на храната ще се забави. Надявам се, че всички ще получат възможност да допринесат за този цифров единен пазар. Аз лично смятам, че тази задача е изключително вълнуваща, интересна. Има други области и сфери, в които комисиите просто искат да прехвърлят на някой друг отговорността, но точно по този въпрос мисля, че е, те ще се радват да, да участват. Защо днес представяме всичко това? Искате прозрачност от е, комисията. Една от основните критики по отношение на преговорите за ТПТ и споразумението с САЩ за търговия е, че няма достатъчно прозрачност. Аз не съм съгласен, но що се отнася до цифровите е, инициативи, трябва да кажа, че много дълги месеци на консултации имахме. След това дълго време отнема оценката на резултатите от консултацията. Искахме да си дадем достатъчно време да направим анализ. През ноември миналата година имахме поне 120 инициативи, е, различни форуми, на които разговаряхме за авторското право. Е, имаше конференции в Брюксел, в цяла Европа, присъствахме на спортни събития, на филмови събития, чухме за различните очаквания е, и хората в сектора очакват от комисията и от съответната генерална дирекция наистина да отделят сериозно внимание на този въпрос. Хората искат да се разговаря и ние сме готови да разговаряме, разговаряхме. Що се отнася до авторското право, особено в интернет, има много интереси. Мисля, че интересите са повече, отколкото даже гражданите на Европа. Това поне е мое мнение. Трябва да се отбележи и бюджета, той е немаловажен въпрос. Сега дойде време да се действа и се надявам, че следващата година ще можем да е, ковем е, желязото, докато е, е горещо. По отношение на Маракеш, госпожо Реда. В материалното право има изключения по отношение на някои образователни институции, например, е, хората с увреждания, преподавателите и така нататък. Мислехме, че трябва да има единен пакет с е, няколко изключения. Следващата година, през април или най-късно през май, искаме да се появи е, и инициатива в тази връзка. По отношение на Netflix, конкретния въпрос. С регламента за преносимостта искаме да дадем повече възможности на потребителите. Ще има разширение, целенасочено разширение, няма да има намаляване на възможностите. В бъдеще, съответно, хората трябва да получат допълнителни права. Партньорите по споразуменията очакваме поне да предоставят повече съдържание, а не да го ограничават. Това е логично. Мисля, че това ще е от интерес за гражданите, които прекарват все повече време в интернет. И мисля, че това е постижимо и по отношение на разходите, и по отношение на интересите на операторите. Благодаря. Втория кръг въпроси е Хайди Хаутала. Е, благодаря много, господин комисар. Имам три въпроса. Наскоро поканихте депутати, които да отсъждат с вас пакета, по който работите, и споменахте, че бихте искали малко да се ускори процедурата в институциите, защото технологиите се развиват много бързо и не искаме като законодатели да изоставяме, изоставяме от тях. Можете ли да ни кажете какво по-конкретно искате и как да го направим без да пожертваме прозрачността и легитимността на процедурата? На второ място има споменахте BBC а, говорих ви е, за а, големите създатели на съдържание, но това, което ме ме вълнува е дали при подготовката на пакета вече сте се сблъскали с някои а, съображения, свързани с а, други медии, тези на по-малките държави, тези на миноритарните езици – освен това, в член 2 се говори за временно присъствие. Ами ние сме такива, ние сме все временно присъстващи навсякъде. Какво означава това? Временно присъствие? Как може да се дефинира това понятие? Благодаря. Нека и аз да задам един въпрос тук. Всъщност два. Споменахте, че до края на годината Европейската комисия трябва да приключи с социални с допитването до общественото мнение. Кога ще съберете достатъчно информация, която ни предоставите и на нас? Междувременно получаваме много въпроси, свързани с различни елементи от темата и искаме да има възможно най-широка информация, широко обхватна. На второ място, защитата. Хайди Хаутова спомена по-малките медии. Аз искам да се занимая и с по-малките културни общности. Те също са създатели на творческо съдържание – и се безпокоят, че огромното количество филми и музика, произвеждани от големи организации, може да доведе до недостатъчна защита за културното многообразие в Европейския съюз. Например, ограниченията, свързани с границите – и във връзка с споразумението с Съединените щати, по което се работи в момента, трябва да разгледаме тази тема. Делегация на Комисията по правни въпроси наскоро беше във Вашингтон. Занимахме се с тази тема и, честно казано, е, останах с впечатление, че работещите по темата в щатите много добре познават случващото се на европейския пазар. Има въпрос, ние знаем ли също толкова много за американския пазар? Американските ни колеги работят по реформи в авторските права. Намираме се горе-долу на един и същи етап на дейността и може би не е лошо, когато работим по реформите, да видим дали не можем да работим заедно, да видим по кои точки сме съгласни, по други сме изключително раздалечени в позициите си. Ускоряването на процедурата е нещо, което бих могъл да предложа, ако то е от интерес на властите, които ще трябва да прилагат регламента. Всъщност регламента няма такава нужда да се ускоряват нещата. Регламентът може да влезе в сила незабавно. Не се налага да се транспонира и да се губи време за транспонирането му. Докато директивите трябва да се транспонират в последствие и за това при тях се налага да се работи малко по-бързо. Разговарях с различни участници, включително генералния секретар на парламента и съвета, за да видим как можем да ускорим нещата, да имаме една примерна процедура за ускоряване на нещата. Защото аудиовизуалният свят се промени изключително бързо. И от към технологии, и от към економическите си характеристики. Осемнайсет е, месеца имаше блокаж в съвета. След това може да се вземе решение, след това да се транспонира от още няколко години. Помислете си ще стане 2020 година преди да го въведем. А тогава аудиовизуалният свят ще бъде съвсем различен, най-вероятно. А сега работим по проекта текста. И така трябва да работим много съвестно, но също времено трябва да работим и достатъчно бързо – По регламента за аудиовизуалните медии и услуги, мисля, че предложенията могат да, да бъдат прияти. Сега по въпроса какво означава временно. Не става дума за някакво ограничение в часове или дни. Става дума всички европейски граждани да имат някаква точка, с която са обвързани. Може би там живеят или някъде а, ходят всеки уикенд или пък по три седмици всяка година. И въпросът е къде е думът на човек? И отговорът не винаги е ясен. Да кажем, ако един комисар каже а, думът ми е в Брюксел, тогава значи не си върши работата. Той може да каже ето да кажем вие в парламента. Вие трябва да си решите къде е вашия дом. Може би най-вероятно за вас като депутати това е вашия избирателен район. И оттам вие пътувате към Брюксел за заседанието си и за Страсбург. И за различни събития, които се организират от вашите партии или пък за други събития и след това отново се връщате обратно в своя избирателен район. и вие може да имате а, 60 или 99 заседания в Брюксел, но вашия дом е там, където казах. Много малко комисари казват, думът ми е тук, в Брюксел. И се опасявам, че някои думи се използват е, некоректно. Мисля, че трябва да работим по-отворено. Да се говори искрено. За да може гражданите да разберат за какво става дума и да може преносимостта да стане факт. сигурност ще ви предоставим информацията събрана от допитванията. Експертите от нашата генерална дирекция вече са готови да си сътрудничат с вас и да говорят за причините, поради които сме достигнали до едно или друго заключение. се отнася до американския пазар, той е съвсем специфичен за Съединените щати. Условията на създаване на творческо съдържание там са специфични. А пък в Европа имаме 28 различни дигитални пазара. Това в Штатите не е така. Нашия пазар е фрагментиран и за това търсим законодателни решения. Имах възможност да разговарям с бившия министр на културата, отговорен за различни отрасли в Варшава, отрасли, които са доста чувствителни. И мисля, че самия принцип на вътрешен европейски пазар не означава, че не може да има изключение. В Европа многообразието и качеството са високи. Културата и економиката се подпомагат от европейския бюджет, Европейския парламент участва, има национални програми, Говоря тук за Франция, например, има и други държави членки, или пък нови държави членки, като Полша, или пък при Балтийските държави, или пък Финландия, които имат своя характерна кинематографска култура. И трябва да се вземат предвид особеностите на място. Ако говорим за маркетинга, стъпка по стъпка, запазвайки принципа на териториалност, и ако разгледаме многообразието на европейските филми, вземайки предвид, че имаме един един вътрешен пазар, европейските филми доста трудно се конкурират с Google, например. Могат да се предоставят съдържание по телевизията или на DVD, и тогава териториалността е важна. Ето, например, директивата за кабелните телевизии или за сателитните телевизии и геоблокирането, което включваме в законодателните текстове от е, известно време. Темата е важна. Ето, например, е, що се отнася до киното, то трябва да остане многокултурно. Минутен und Frau Reda hat eine Frage. Bitte schön. Благодаря, господин комисар. Е, имаме още малко време. Госпожа Реда иска да зададе въпрос. Благодаря, господин председател. Вие вече знаете, че моят избирателен район – е интернет. В такъв случай искам да е, регистрирам домашния си адрес като интернет. Та или иначе, що се отнася до временното пребиваване, подходът ви е разумен. За договора от Маракеш, да, вярно е, че има определени ограничения на авторските права, които са залегнали в този договор. Но вие говорите за различни пакети, които трябва да се приемат възможно най-скоро. Тогава това трябва да стане и по Маракеш. Парламентът има ясна позиция за Маракеш. Трябва да е възможно да се одобри договора бързо и да не, сте, да не ам, става предмет на пространен законодателен процес. Маракешкият договор като цяло не би трябвало да причини особено големи проблеми, така че се надявам, че ще бъде прият и че няма да стане част от общ пакет. Благодаря, да, струва си да се вземе това предвид. На такъв случай нека да кажем така. Маракеш да се обсъди заедно с предложенията за изключение, но не в един общ пакет. Просто по едно и също време. Защото може да се окаже, че една от двете части е по-трудна. И така отново. Успоредно да се работи по текстовете за, минира, за минирането на данни, за работата с големи бази данни за образователните цели и прочи, И от друга страна се работи и по договора от Маракеш. Няма формална връзка между двете. Е, добре да се е, е, работи по по-лесните елементи, възможно най-бързо. Иначе, що се отнесе до избирателен район и интернет, отлична идея. От доста време съм в политиката и да ви кажа следното. Ще трябва да си намерите партия, ще трябва да си намерите избирателен район и това трябва да го направите в най-добрия възможен момент. Ако искате да оцелеете, трябва да предприемете стъпки в аналоговия свят, опасявам се. Иваща господ Каня. Благодаря, господин комисар. Благодаря, че ни дадохте възможност да се срещнем първо. А също и благодаря за това, че успяхме да уменим толкова важна информация. Тя ще бъде изключително полезна. Сега предстои огромна законодателна работа пред нас. Напълно сме готови да сътрудничим с вас. Ако имате време да се срещате с нас, вие или вашите сътрудници. Надяваме се, че ще работим в най-тясно сътрудничество. Знаете, че когато работим така, ще работим и по-лесно и по-бързо. Благодаря и на колегите за участията, благодаря на всички, които присъстваха и с това закривам заданието.